Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich eröffne das. Уважаеми дами и господа, откривам заседанието. Искам да поздравя посетители от Германия. Те са от зелените, от 60 провинции имаме гости. Те днес заседават в е, Брюксел на годишната си среща. Искам сърдечно да ги поздравя. Добре дошли! И след това въведение преминаваме към дневния ред. Най-напред приемане на протоколите. Ако няма възражение, протоколите ще въжат за прияти. Дневният ред. Ако няма възражение срещу него, той също е прият. Митайлунг des Vorsitzenden habe ich bisher keine. Und wir kommen dann zu Tagesordnungspunkt 4, das ist der Vorschlag. А сега точка четвърта. Това е предложение за регламент за създаване на Европейска агенция по морска безопасност. Мари Кристина Нотю е докладчик. Тя има думата. Мерси, месье президент. Месье президент, mes chers... Благодаря, господин председател. Господин председател, уважаеми колеги, ако вземем предвид протокола на съвета на министрите на вътрешните работи на Европейския съюз от последното им заседание. Няма смисъл да представям своя доклад, защото изглежда, че всичко вече е решение. решено. Въпросът е кой обаче взема решенията? Ние или депутатите, избрани е, е чрез избори в различните страни, или всичко се решава по, за... решава по заповед на министрите. Значи, господин Маурус от НФ заяви, че ще е готов преди края на юни. Текстът от 22 април подчертава, че нашата политическа група се безпокои че принципа на суверенитет отново се поставя под въпрос във връзка с решенията на съвета на при, кое, при вземането на които не се е, е взел предвид мнението на Европейския парламент. Това застрашава шенгенското пространство. Основната задача не е защитата на границите на държавите членки, нито защитата на мигрантите. Нещо, което според мен е интелектуално лъжлив аргумент, защото всъщност си затваряме очите пред действителността, защото в крайна сметка има много държави, от които има економически иммигранти и нито една държава членка в Европейския съюз не може да си позволи да поеме такова голямо количество мигранти. Те имат нужда от достоен начин на живот, нещо, което е необходимо и на нашите граждани. Ние трябва първо да сме отговорни пред своите граждани в своите решения, които Вземе тук в Брюксел. Някои от вас ме обвиняват, че не разграничавам а, между двете понятия, а именно търсещи обежище и а, нелегални мигранти. А, 1 милион и 800 хиляди, е, според Frontex, нелегално са прекосили границата. 1 милион и 400 хиляди само в Гърция и Италия. Голяма част от тези мигранти се прехранват от нелегалната търговия на канабис. Много от тях са от Марокко. Да не говорим за бюджета за границите. В Австралия 26 000 км морска граница, бюджета на Департамента за иммиграция и защита на границите е 4,7 милиарда долара годишно с 800 хиляди служители. В Австралия има няколко стотин хиляди нелегални влизания. В Съединените щати 20 000 км морска граница, 20 000 км граница, а, а, сухопътна граница. И а, 400 хиляди нелегални влизания годишно а, цифра, която се увеличи след а, мерките през 2012 година за регуляризация на престана на нелегалните мигранти. Подобно на а, стъпките, които предприе госпожа Меркел. За Фронтекс бюджета е 115 милиона евро но ще се увеличи на 332 милиона евро. А пък служителите са 1500, основно предоставени от държавите членки. Нека отново да ви припомня, 1 милион и 800 хиляди са нелегалните влизания през 2015 година. Агенцията Frontex няма как амбициозно да защитава нашите граници. Цитирам тук госпожа Билбао, която пък цитира господин Тимерманс, а по-скоро това а, са а, празни фрази, а, които не позволяват а, да се борим срещу кризата, защото я опростяват. Моят доклад не е атака срещу иммигрантите и аз лично изпитвам съчувствие срещу тези жертви, повече от някой от вас, сигурна съм. През последните е, две години 10 хиляди малолетни мигранти са изчезнали. Това са деца, които най-вероятно в момента са в мрежите на проституцията. И така, какво искате? Една безотговорна иммиграционна политика или а, сте готови да оставите на страна своята идеология, да помислите за бъдещето на своите страни, своите деца и на своите внуци? Защо толкова ни карат да бързаме с приемането на проекта на Европейската комисия, при положение, че там се правят предложения, които според мен са опасни за нашите съграждани, защото отнемат още повече суверенитет от държавите членки. Не трябва ли да се спрем, да помислим, да чуем безпокойството на хората? Нашите държави членки са застрашени, всички те са застрашени. Затова трябва да не забравяме казаното от Frontex, че миграционните потоци са използвани от Ислямска държава за инфилтриране на терористи в Европа. Това е анализ от началото на 2016 година. Шефа на немската контраразнователна служба господин, Ма, Ван, Ма, господин Масен признава, че Германия е, е направила, е допуснала грешка, не вземайки предвид възможността Ислямска държава да използва миграционните потоци, за да въведе терористи на територията на Европа. И че пар... euh, je excusez-moi. Nous avons tellement été occupés à chercher des clés d'or pour sauver le monde que pendant ce temps-là, nous avons perdu la clé pour Мислим си, че можем да спасим света, а всъщност не можем да разрешим собствените си проблеми. Кризата ни показва, че трябва да поемем отговорностите спрямо нас самите, а след това да се грижим за останалите. Това е нещо, в което твърдо вярвам. Решението, предложено от съвета и комисията, обаче не успяват да дадат решение, не, може да се, не дават възможност да се спаси нацията, преди да се спасява Европейския съюз. И така, членовете на НП, особено а, от а, Франция, а, не трябва да мерят с двоен аршин. Те тук говорят едно, а във Франция говорят друго. И за това много внимателно ще следя как гласуват по този доклад. Уважаеми колеги, ако си сътрудничим така, че да се уважаваме взаимно и да се зачитат правата на, на отделните нации в Европа, можем да постигнем успех. Разчитам на вашата добра воля. Благодаря. Благодаря сега господин Ван Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на госпожарното за този проект от доклад. Що се отнася до общия тон и до съдържанието, е, ще говоря за това след малко, но мисля, че е хубаво да подчертая следното. Е, трябва да се вгледаме в драмата на хората, които идват през Средиземно море. През последните седмици тези потоци се увеличават. Явно споразумението с Турция започва да функционира, но броят от, на корабите и лодките, които идват от Либия и другите северноафрикански страни, е, тези, които, е, чиято цел е Лампедуза, те се увеличават. Госпожа Аното може да каже, че не става дума за мигрантите, но ако слушаме внимателно и ако четем текста внимателно, то тогава всички потенциални бежанци е, се разглеждат, третират се по един и същи начин. Има политически бежанци, които бягат от преследване. Естествено има и економически бежанци, но има и е, потенциални терористи и престъпници, които идват. Но не може всички да бъдат третирани по един и същи начин. С това не сме съгласни ни от ЕНП. Господин председател, сега да се спра на съдържанието на доклада. Мисля, че комисията Либе, както и комисията Тран, бързат да предприемат това, тази промяна в регламента, за да може тази агенция да започне да изпълнява своите задачи възможно по-бързо и да може да започне да спасява хора. Докладчицата предлага отслабване на европейското сътрудничество. Да, тя говори, че държавите членки трябва да направят това и онова. И мисля, че това отслабва текста на регламента. Сега за Шенген – в обясненията си госпожа Арнату казва, че Шенген трябва като проект да бъде преустановен и компетенциите трябва да бъдат поети от държавите членки. Ние от НП смятаме, че външните граждани могат да се опазват по-добре със съвместни усилия, също така и границите в южната част на Европа, но вътре в Европа границите трябва да си останат отворени. Това е достижение на Европейския съюз и е много важно за нашата економика. В заключение искам да кажа нещо за бюджета. Мисля, че госпожа Арното е права. Бюджетът на МСА и на Фронтекс – но и на Агенцията по рибарство, по надзора за рибарството, е, тези бюджети са малки, особено като ги сравним с е, бюджета на Австралия. Е, трябва да видим как ще функционират нещата на практика. Ще бъде трудно. В заключение искам да кажа, че НП е за укрепване на МЗА, но целият тон цялостния тон на докладчицата, с него не сме съгласни. Това не е нашият тон. Благодаря. А сега от социали... името на социалистите и демократите Луси Андерсон. Благодаря. Аз говоря от името на господин Флекенштайн. По отношение на този доклад, смятам, че, меморандум, че обяснителният меморандум е доста е, доста противоречи на ценностите на парламента и това се вижда при е, прост преглед на текста. Стигматизират се мигрантите, мигрантите, е, които идват от всякъде към Европа. Освен това, смятам, че докладът прехвърля мандата на ЕМСА и капацитетите и смятам, че е, някои от нещата тук са лега, от, легална, от правна гледна точка са проблематични. Например, измененията, които е, предлагат да се включат неща от рода на комуникационни кампании, неща, които не са в обхвата на регламента. Аз предлагам да гласуваме против цялото предложение. Ние предлагаме, ние подкрепяме текста на комисията, смятаме, че то е прагматично и конструктивно предло, предложение. Ние смятаме, че има нужда от задълбочено сътрудничество, както каза колегата от НП, и смятаме, че е, то отговаря и на предложението за създаването на Европейската агенция по морска безопасност и мандата на Агенцията за контрола по рибарство е, отговаря на становището на Либе. Ние смятаме, че има области на сътрудничество, където ЕМСА може наистина да даде добавена стойност и своя принос. Роберт Силе. Благодаря, Михаил. Това е наистина много важно проекто становище, с което се занимаваме. Е, регламента за създаване на Агенция по морска безопасност. Е, говорихме по този въпрос миналата седмица, регламента за ЕМСА. Най-напред искам да подчертая въпроса за сътрудничеството. Всички тези изменения, свързани с него, създават впечатление, че по този начин ще решим проблема с иммиграцията. Но Е, според мен, трябва да дадем повече е, ресурси именно на сътрудничеството и трябва да задълбочим сътрудничеството си и с държавите извън Шенген. Ако човек не може да опазва своите е, своите собствени граници заради функционирането на Шенген, то тогава трябва да мислим за едно по-качествен по надзор на шенгенските граници. Това е нашата идея в становището. Екаре винаги се осланя на принципа на субсидиарност и така разбираме предложението на комисията. То е доста добре балансирано. В същото време, ако държавите членки изискват механизъм за презаселване и е, за момента и временно е изключен Дъблинския регламент, то тогава трябва да приемем подкрепа на, е, към агенциите, а е, също така и включването на ЕМСА в това сътрудничество. И така, по отношение на този доклад, ние няма да правим изменения. ЕКАРЕ не може да подкрепи повечето от измененията на докладчицата. Ние смятаме, че предложението на комисията е добре балансирано и отговаря на и е в унисон с предишната дискусия, която водихме, свързана с Агенцията за граничен и крибежен контрол. Благодаря. Sí, gracias. Eh. И с Кун Билбао Барандика. Благодаря, господин председател. Бих искала да се извиня на докладчика, тъй като не успях да пристигна съвсем на време, но искам да кажа, че съм разгледала документа много внимателно. Моята позиция е следната. Европейската агенция за морска безопасност преживя много промени. За нея сме говорили много в Европейския съюз. Това е агенция, която а, допринася с ресурси, когато се а, озовем пред а, спешни ситуации, каквото е положението сега. Съгласна съм с предложението на комисията, тъй като Агенцията по морска безопасност е още един от инструментите, с които можем да действаме за разрешаване на проблемите, с които се сблъскваме в Европа в момента. Не сме подали изменения като политическа група, тъй като не сме съгласни с обяснителното становище, е, такова каквото то е в момента, нито с, с, с, с това, което докладчика току-що каза за миграцията. Ясно е, че имаме въпроси свързани с сигурността, които, по които трябва да действаме. Трябва да се подобрят мерките за контрол и проверка но не сме съгласни с е, докладчика. Не смятаме, че миграцията е, трябва да бъде представена като заплаха и е, че трябва да се е, действа емоционално. Ние сме Европейски съюз, основан на ценности и сме длъжни да се опираме на тези ценности, особено когато се сблъскваме с трудности. Не сме съгласни с това обяснително твърдение. И още повече с намеците, че европейските лидери едва ли не организират а, изтичане на мозъци от е, съседните страни и разрушаване на економиката на държавите членки. Това е пълно изкривяване на дебата. Това, което трябва да направим ние сега е по-скоро да защитим позицията на Европейската комисия, да има повече по-голямо укрепване на шенгенското пространство и да подчертаем, че не сме съгласни с националния подход, националистическия подход, който се вижда в изготвеното от докладчика становище. ясно е, че много от инструментите на европейско равнище всъщност помагат до голяма степен за разрешаване на проблемите, с които се сблъскваме и затова е много важно да не се издигат нови е, бариери и стени. Нека да ви припомня какво каза комисария Малмстръм за Лампедуза, когато бе предложено предложението на комисията пред съвета. За, за, тя каза, изглежда в съвета се смята, че иммиграцията засяга само южната част на Европа. Това не е вярно. Същото твърдение въжи и сега. Предложението на комисията ни дава още един инструмент, който може да ни помогне за разрешаване на проблема и от хуманитарна гледна точка – и ние като демократично настроени сили, участвали в европейския проект от самото начало, е, смятаме, че той има и своето бъдеще. Таня Гонсалес Пинейр. Благодаря, господин председател. Нека първо да направя един коментар по казаното от докладчика в самото начало на нейното изявление, когато тя говори за беженците. В Комисията по заедостта преди няколко седмици говорихме за интеграцията на беженците на пазара на труда. Техническите служби докладваха, че има средства на разположение, които не се използват и държавите членки не знаят даже, че не се използват тези средства. Изглежда, че има възможности за интегриране на беженците и за тяхното приютяване, но държавите членки не използват всички средства, които им се предоставят. Мисля, че е безотговорно да се твърди, че хората в Европа не могат да си позволят да поемат отговорността си пред беженците. Това са беженци и ние имаме своите отговорности. Упоменава се и възможността а, да се работи по ускорена процедура. Ако искаме решения, които да са полезни в по-дългосрочен план, тогава са ни необходими а, ясни последователни процедури. Сътрудничеството между Европейската агенция за морска безопасност с новите служби за гранична и крайбрежна охрана трябва да е свързана с принципите на яснота и прозрачност. В текста има намеци, ефемизми, а, има, говори се за сътрудничество в много общ план, в един обаче законодателен текст не може да се говори толкова неясно. Имаме нужда от повече яснота какво кога и как се прави. Не е достатъчно да се каже, е, ще бъде направено необходимото. Европейската агенция за морска безопасност изглежда ще бъде прикачена към службата за гранична и крайбрежна охрана без достатъчна ясноти. Имаме нужда от демократични гаранции – не може да се допусне лицето, ръководещо този, тази нова агенция, да е назначено, а не е демократично избрано, но също времено да има пълни правомощия да взема решение за управлението на европейските граници, включително използване на сила, подписване на споразумение с трети страни и е, мерки спрямо определени граждани на определени държави. Това са решения, които трябва да се вземат чрез консенсус. По демократичен начин необходима е пълна прозрачност и яснота за правата на човека и пълно прилагане на международното право за обежището. Всички мерки предприяти за охраната на границите трябва да бъдат контролирани от независима агенция, за да се проверява дали се спазва действително международното право. Трябва да се спази правото в областта на обежището. Това е наша отговорност и трябва да направим всичко възможно това да стане. Също така, как можем да се борим срещу престъпните организации, занимаващи се с нелегално прехвърляне на хора през границата? Много хора попаднат попадат в техните лапи, озовават се от самната страна на границата и биват експлуатирани без каквато и да било закрила. За това призоваваме комисията да отхвърли предложението на докладчика със съответната обосновка, която да включи нещата, които току-що изредих, тъй като е много важно да имаме предвид демократичните гаранции и върховенството на закона. Крайно време е да се върнем по пътя, към пътя на зачитане на правата на човека. Е, Кис Тейлър има думата. Thank you very much, Chair. <clears throat> right. Благодаря, господин председател. Конвенцията на ООН за беженците от 1953 година възлага определени съдължения върху държавите, които са членки по тази конвенция, за предоставяне на подслон на страни, на лица, които са принудени да напуснат своята държава, тъй като а, са преследвани и а, страдат от различни видове преследване в своята държава. Може би според докладчика ООН не е достатъчно сериозна инстанция, но аз мога да кажа, че слава Богу, повечето от останалите хора в тази а, зала са готови да помогнат да се е, разреши този проблем съгласно е, Конвенцията на ОНЕ. Е, докладчицата е, е изразила много лични мнения в е, из... обяснителната бележка към доклада по тема, която е отговорност на Комисията по транспорта. Обяснителната бележка съвсем не се занимава обаче с областта на морския транспорт, а по-скоро се занимава с, цитирам, неадекватната реакция на кризата с миграцията в Средиземно море. Напълно недопустимо е подобно поведение а, и от политическа гледна точка, и от а, процедурна гледна точка. Затова твърдо настояваме тази обяснителна бележка да бъде залечена. Докладчицата предлага 8 изменения. Шест от тях изобщо не се занимават с въпроси, свързани с работата на Комисията по транспорт. По-скоро това са предложения, които предлагат дискриминация срещу мигрантите. Възнамеряваме да подадем изменения по предложението на комисията с цел подобряване на предложението на комисията и възнамеряваме да гласуваме против целия доклад, така както е той, той е предложен от докладчицата. Благодаря. Роза Демато. Оджи, Благодаря. Отново коментирам текста на колегата от Националния фронт. И отново трябва да ви кажа, че съм шокирана от фразите, тъй като тук пише неща, които са изключително погрешни и шокиращи. Искам да припомня на колегата, че трябва нашата комисия да изрази становище не по европейския подход към тероризма или миграцията. Между другото, тези последните, вие ги обяснявате по много упростенчески начин. Предложението на комисията е много по-широко. Е, комисията по транспорт трябва да се сърточи не върху теми, които са извън нашата компетенция, точно обратното. Още веднъж трябва да ви кажа, че ми смърди, извинявам се за думата, на популизъм. Винаги на темата емигранти. В обяснителното си изявление, цитирам, за да не сбъркам, операции, организирани от Италия и координирани от Фронтекст, които насърчават мигрантите да тръгват по опасния път към Европа. Тоест, това е покана за незаконна миграция и трафик, което води до смърт в морето. Госпожо докладчик, как може да кажете такова нещо? Как си позволявате да го кажете? Цитирате Италия. Казвате, че едва ли не ние каним мигрантите да дойдат като незаконни или да бъдат обект на трафик. Немислимо е. Немислимо е в един доклад който трябва да изрази гласа на целия парламент да пише такова нещо. На второ място, колега, много ви благодаря за цифрите, с които а, ни предоставяте за ОНЕ, за Фронтекст, когато говорите за мигранти. Най-вече говорите за мъже и деца. Но беженеца си е беженец, независимо от какъв пол и на каква възраст е. Вашите изменения – как може да кажете априори кой е беженец и кой не е? Вие си много знаете. Има си органи, има си процедури, компетентни, които казват кой какъв е. И накрая, но не на последно място, правите паралел между миграцията и тероризма. Това е неточно, популистко и много опасно. Проблема на тероризма в Европа е много по-сложен. Както видяхме случилото се преди близо месец, контекстът е много по-динамичен, по-дълбок, и са свързани най-вече с в кавички истински европейски граждани. Не е тук мястото да се говори за това. Нека говорим за това как да се подобри предложението на Европейската комисия. За това не виждам смисъл да представям изменения към вашия доклад. Танка за я Джеки Фостер. Джаки Фостер. Благодаря, господин председател. Нека да се върнем към темата по същество, а, да, а, с, а, вместо да се занимаваме с атаки спрямо автора. Нещата не са толкова прости. От една страна се говори за разширяване на правомощият на Европейската агенция за можна безопасност, обаче има особени въпроси, свързани с обмена на информация, както и възможността за обмен и споделяне на ресурси. Защото принципно Агенцията за морска безопасност се занимава основно с безопасност и с е, екологични въпроси. Става дума за държави членки, които имат определени правни задължения, свързани с опазването на границите и други задължения. Позицията на Великобритания – е по-различен. Ние не сме част от Шерген, Шенген. Затова ще се въздържим. Нещата тук са подобни. Има две области. Някой е застанал пред мен. Има няколко основни области, които не се е, прилагат само за Великобритания, но и за останалите държави членки, така че трябва да сме малко по-разумни тук. Разбирам, че има няколко срещи на работните групи в съвета. Има много работа, свързана с е, евентуалното разрешаване на някои от тези въпроси и трябва да видим как можем да се придвижим напред – по тези теми, преди да работим по сегашната. Не съм напълно съгласна с становището на госпожа Ату, обаче същевременно демократичното е да се чуят всички позиции. Това не означава, че съм съгласна. Моите позиции са по-различни, но е за мен е важно да се работи с взаимно доверие и конструктивност. Някои от измененията няма да бъдат подкрепени от нас, други не са толкова недопустими, но трябва да бъдат коригирани. Да, voorzitter, dank u wel. Благодаря, председателю. Поискам да припомня на колегата от Националния фронт, че това не е комисията Либе. Това е комисията по транспорт. Тран. Означава транспорт. И този апел да знаете къде се намирате, го казах и на предишното заседание. Чух това, което казахте в началото, но мисля, че не сте ме чули предишния път и затова пак ви повтарям къде сте. Не сте в Либе, в транспорт сте. По съдържанието. По критично е моето становище по предложението на Европейската комисия. Много бързо разбрахме, пък и те разбраха, че трябва да се действа доста бързо. Реши се е, да се подходи е, към въпроса посредством националния суверенитет. Говори се за европейска брегова охрана. Нямаме такава и не трябва и да има, според мен. Има си брегови охрани, които са национални, има си гранични служби общо в държавите членки. Имаме ЕНСА, след това имаме Фронтекс. Има и други инстанции, инстанции които трябва да получат а, своята подкрепа, когато се занимават с беженци. Но не може да говорим за европейска брегова охрана, според мен. Затова точно тук съм съгласен с позицията, която бе изразена. Благодаря. Danke sehr. Die nächste ist Isabella de Monte. Sì, grazie. Eh, anche da parte mia devo dire... Благодаря следващия оратор. Благодаря. Аз също трябва да кажа, че не съм съгласна с позициите в този доклад, най-вече заради становищата. Трябва да ви кажа, че всичко е насочено към неодобрение, поне така ми изглежда, защото всичко върви срещу стълбовете на Европа, като строеж. Говорим за граници, а от друга страна говорим срещу а, свободното движение на хора, на хора в Европа. Колегите вече го казаха. Не се говори от името на Комисията по транспорт на Европейския парламент. Това е на първо място. След това тук има идеи, които за мен са напълно неприемливи. Да се говори за мигранти, които минават през труден период и рискуват живота си, за да стигнат до Елдорадо, а, означава да се насочим към друго съдържание. След това, това, което каза колегата Дамато, ще повторя за действията на Италия в Маре Ностром. Да се каже, че Италия с Маре Ностром с Фронтекс насърчава мигрантите да дойдат е една провокация към Италия. И всъщност по този начин говорим срещу хора, които скочиха на крака, за да помогнат на мъже, на жени, на деца, които а, прекусяваха морето. След това да се прави равенство или изравняване на мигрантите с терористи, е, всъщност означава да се говори популистски. Не изглеждат така нещата в действителност, както виждаме последно време. Много често терористите са второ-трето поколение европейски граждани. Що се отнася до съдържанието? Съдържанието трябва да бъде такова, каквото е, да отговаря на Комисията по транспорт. Слагане на бариери неблагоприятства търговията. Например, автомобилния транспорт. Това ще бъде една бариера между Италия и Австрия. Това ще струва 170 милиона евро за един час затваряне на границите. Така че, когато говорим за затваряне на границите, не бива да се забравя и другите аспекти. Danke sehr, jetzt Dominik Rick. Благодаря, Доминик Рик. <coughs> Juste un petit mot, monsieur euh, le président. Съвсем накратко, господин председател. Като французи ни слушах с особено внимание казаното от госпожа Ату. И слушах и казаното от колегите Съгласна съм с доста неща. Искам да подчертая обаче нещо, което доста ме, ме изненадва. Общия тон на доклад на госпожато има за цел да ни обясни, е, че субсидиарността е основното решение. Суверенитета на държавите членки е единственият начин, е, или най-добрият начин, според нея, да се контролира миграцията що се отнася до беженците и правото на обежище. Но всъщност, нека да ви припомня, че до тук се намираме именно в ситуация на пълен суверенитет. Няма европейска гранична охрана и няма прехвърляне на суверенитет за охрана на границите към европейското равнище. От тук нататък страни като Гърция са изправени пред ситуация, в която техните ресурси е, по никакъв начин не отговарят на потребностите. А вие в тази ситуация казвате, че още повече трябва да се засили суверенитета. Ами сега действаме при условие на пълен суверенитет. Вие какво казвате? Да няма абсолютно никакво сътрудничество на европейско равнище, така ли? И страните, които са изложени на, мигрант, на натиск на миграционни потоци, са а, няколко страни. Онези страни, които са по тези граници, те не разполагат с достатъчно ресурси за реакция на а, натиска. Засилването на суверенитета само ще ги остави сами да се справят с цялата тази отговорност и положението на тези страни ще се влуши още повече. Не смятате ли, че е по-скоро логично Европа да се притече на помощ на държавите членки, които се сблъскват с трудности? и че е добре да има средства на европейско равнище и че е, всъщност само с предоставяне на повече суверенитет на европейско равнище да може, е, ще можем да се справим. А вие казвате, не, не трябва да се прехвърля каквато да била част от суверенитет. Добре, какво казват? От една страна казвате, трябва по-добре да контролираме външните граници, от друга страна казвате, трябва да оставим контрола на държавите членки. Еми той в момента е в ръцете на държавите членки. Очевидно е, че това не е достатъчно. Мисля, че общностният подход е много по-ефективен. Благодаря от името на комисията Барбара Селие, заместник директор от Генерална дирекция МОВ. Yes, thanks a lot. Благодаря. Ако ми позволите, ще говоря за морския транспорт. Макар, че дебата се занимава и с други въпроси. Що се отнася до предложението ЕМСА, или Европейска агенция по морска безопасност. Не става дума за граничен контрол, става дума за засилено сътрудничество по бреговата охрана. Искам да припомня, че нужната от по-голяма координация бе призната в новото законодателство, отчасти по инициатива на Европейския парламент. Тази потребност за по-нататъчна координация е спомената в регламента за агенцията, както и в директивата за замърсяване. Едно проучване на Европейската комисия от 2014 година говори точно за липсата на координация при бреговата охрана. По отношение на Агенцията за морска безопасност, тя вече подкрепя държавите членки в техните охранително корнителни функции по бреговете, свързан с сигурност, безопасност и опазване на околната среда. Тук в това предложение искаме да направим така, че агенцията да работи с ЕФКА, с Фронтекст, за да подкрепи държавите членки. Това не променя мандата на нито една агенция. Текстът на този член е един и същ в предложението за Frontex и предложението за Европейската агенция за контрол на риболовното стопанство. Искаме агенциите да работят заедно, така да се подсилят услугите, които се предоставят за държавите членки. ЕМСА наблюдава моретата. Искаме да го прави по-добре, има бюджет за тази цел. Имаше въпрос по-рано за ресурсите. Бюджетът не е малък, 85 милиона за 4 години. Доста е в сравнение с съществуващия бюджет на тази агенция. Също така са заделени и щатни бройки за агенцията. Европейският парламент предложи пилотен проект за 2016 година. Този пилотен проект се занимава точно с сътрудничество по морска брегова охрана. И накрая искаме оптимално да се използват средствата на данакоплатците. Няма промяна, що се отнася до управлението на агенциите. А що се отнася до ЕМСА, няма промяна в компетенциите, що се отнася до бреговата охрана. Благодаря, а сега давам думата на докладчицата. Merci, Monsieur le Président. Mais je vais essayer de répondre. Благодаря, господин председател. Ще се опитам накратко да отговоря на всички, които се изказаха. Господин Ванденкамп, и вие казвате, че положението, драматичното положение с миграцията е най-важното нещо тук, но също времено си противоречите, че като казвате, че няма разлика, не трябва да има разлика в третирането на хората, независимо от това дали търсят обеща или не, но всъщност много хора правят а, разграничение между истинските беженци и онези беженци, които реално не са политически беженци. Още от самото начало подчертавам, че разграничавам въпросите, свързани с политиката в областта на миграцията, срещу която се противопоставям, и същевременно изразявам своето сътрудничество спрямо тези хора, на които им се обяснява, че Европа е едва ли не обетованата земя, нещо, което не е вярно. Същевременно, според мен, начинът по който се действа на този етап не е е, начина по който може да се продължи. Е, много от е, френските депутати от ЕНП, включително и заместник-председателя на региона Прованс, който не е тук, за съжаление, имат своето мнение за защитите на границите. Всъщност това, което се случва е, че ние не слушаме европейските граждани и ако продължаваме да не ги слушаме, ще се сблъскаме с големи проблеми. Може би не искате да говорим за на, ислямистските атентати във Франция и Белгия, но мисля, че тези атентати показаха, че Шенген не ни защитава. Мисля, че непрекъснато се създават обърквания. Нека да ви е, цитирам резултатите от е, изборите в е, Австрия вчера, които показаха, че има нужда позиции като моята да бъдат вземани по-насериозно. Госпожа Андерсън, господин Силе и госпожа Билбао ми отправиха подобни, както и госпожа Гонзарес Перес, Госпожа Даматос и господин Тейлър ми отправиха в общи линии едни и същи опреци, с изключение на това, което каза госпожа Дамато, която каза, че това, което аз казвам, мирис, мирише на груп популизъм. Това е обидно. Аз участвам в демократичния процес, така както и го, вие го правите. Вие ми казвате, един беженец е... Беженецът е беженец, добре, обаче това не ни помага особено. Така че не ме интересуват вашите обиди. Много от вас а, ми говорят за ценностите на Европейския съюз, казват, че стиматизирам мигрантите и че не уважавам ценностите на Европейския съюз съюз. А вие е, оказвате ли уважение на принципа на субсидиарност, например? Вие ми казвате, че е, не се приемат някои от моите изменения, тъй като не сте съгласни с изложението на мотивите, което съм написала. Не трябва да сте напълно съгласни с това изложение на мотивите или с моята позиция но казваме, че основната ценност на Европейския парламент и Европейски съюз е именно в това, че зачита демокрацията, демократичния дебат, а пък тук в този дебат не виждам да подхождате особено демократично, не виждам да сте готови да се включите в дебат, с изключение на е само една от колегите, които се изказва от Великобритания. госпожа Фостер. Също така, да, може би се прави грешка, но всъщност грешката правите вие. Нека да ви цитирам господин Доналд Тус, който каза, че една от грешките на Европейския съюз е, че се опитва да разреши проблемите на света, без да си разрешава своите проблеми. А, в крайна сметка това са страните, които ние представляваме тук. А, съжалявам, че не успяхме отново за пореден път е, да проведем е, достатъчно е, добър дебат, защото темата е важна. Вие казвате, трябва да има засилена роля на Европейския съюз, да има по-малко вътрешни граници. Казвате, че утопия външните граници да защитят ем, е, гражданите. Не, не ви вярвам. Мисля, че трябва да се ем, разгледа цялостната картина, да се прави уважение. Всички ние имаме своето мнение. Вие сте били избрани тук от своите а, избиратели, както и ние, и сме избрани от тях, за да ги защитим. И особено във Франция аз съм избрана, за да защитя сигурността на своите съграждани. Благодаря. Благодаря да се уважава в мнението на другите е двупосочна улица. Затова искам да подчертая, 28 април, 2 часа е крайният срок за измененията. E Следващата точка е стратегията за Алпите. Даниела Аюто е докладчицата. Тя не е тук, затова тя ще бъде заместена от свой колега. Sì, grazie Presidente. Io intervengo in sostituzione della collega. Замествам колегата Аюто. Тя остана в Италия. Извинява се, има непредвидени обстоятелства. Говоря от нейно име и благодаря от нейно име за идеите на колегите. Благодаря за отличната работа на заседанията на докладчици в Сянка миналата седмица. Благодаря за конструктивния дух и за диалога с колегата. 94 изменения бяха подадени. Опитахме се да постигнем компромиси, да се направи синтез сред тези 94. Има много общи моменти в предложените предложения на депутатите. Иска се да се опази един регион, който имайки предвид геоморфологичния му характер, е много деликатен. От гледна точка на околната среда и е жизненно важен за европейски транспорт. Много теми се съдържат тук. Например, туризма, необходимостта да се използва потенциала на региона в тази посока, да се преодолее сезонността, да се разкрият нови работни места. След това да има по-добра взаимосвързаност между различните сфери и различните транспортни модуси. Европейските фондове да се използват по-добре и да се използват по-добре съществуващите мрежи. Искаме преместване към използване на ЖП транспорта и бързите влакове. Опазване на хидрологичните слоеве, целите на КОП-21, околната среда и така нататък. Говори се също много за граничните зони, които са транспортни центрове. От една страна искаме развитие, което да се основава на, национа... на... Национа... Извинете, настоящите проекти с големи проекти и след това развитие на местните проекти и свързаността и опазването на местните региони. На 12 май Страсбург и е следващата среща на докладците в Сянка. Надявам се различните позиции да се сближат тогава. И всички да подкрепят един текст, който да е общ текст за всички. Ние сме готови да работим в тази посока, така щето комисията да може да даде своя принос и това да бъде част от крайния доклад. Благодаря. Danke sehr. Und jetzt Claudia Schmidt. Claudia Schmidt. Благодаря. Естествено, трудно е. човек да разпознае своите, своето мнение в чуждо мнение, но така или иначе искам да почетая следното. Важно е да съгласуваме нашата политика с политика от други области. Инфраструктурата и решенията в тази област са решения, които ще отсветят развитието на, на економиката десетилетия напред. Знаем, че транспортът е много важен за този регион. Инфраструктурата в Алпите е доста скъпа. Да се поддържа и да се строи. Един от основните моменти тук е да запазим Алпите като място за живеене. От една страна екологията е важна, от друга страна обаче модернизирането на економиката е също важно. Тези две неща трябва да са възможни. За тази цел имаме нужда от интермодален транспорт в Алпийския регион, е, транспорт, който имаме в е, който виждаме в големите градове. Хубаво е, че 48 региона се организират в един общ регион и искат да се справят с общите проблеми. Но имаме проблем с капацитетите, с мощността. Знаем, че имаме проблеми с финансиране на трансевропейските мрежи. Е, Финансирането до 2300-2050 година не е заложено в бюджет и мисля, че нещата тук ще се забавят. Ще имаме проблеми с финансирането. Ще има много ще са необходими големи усилия за финансирането от страна на държавите членки и съответните региони. От друга страна, омрежаването на отделните региони е важно за функционирането на целия Алпийски регион. Освен това, ясно е, че една силна економика има нужда от силен транспорт. За тази цел, тези е, връзки, този транспорт трябва да е екологосъобразен. Ние като комисия ИТРЕ трябва да заложим начините по които да постигнем целите. От една страна трябва да помислим за финансирането, от друга страна трябва да аргументираме на място за е, постигането на, на целите всички граждани, неправителствени организации и общини трябва на равна нога да бъдат включени при вземането на решението. В същото време обаче реализацията на ТНФАО мрежите трябва да започне веднага. Освен това, трябва превозът на стоки да се осъществява главно чрез железниците. Според мен, много е съществено е за нас да помислим за финансирането. Ако задаваме само, за, за, само цели и изисквания, без да мислим за финансирането, това е просто несериозно. Трябва да видим кои неща са от интерес на гражданите и от интерес на еко, екологията. И трябва отново, повтарям, да подчер, подчертавам отново, трябва да помислим за средствата. В същото време не бива да навлизаме в прерогативите на други парламентарни комисии. Трябва да се съсредоточим върху, върху транс, транспорта. Аз, както казах, очаква, участвах в едно заседание на докладчиците в Сянка, предстоят други заседания. Надявам се обаче, че ще постигнем компромис. Изабела Демонте. Eh, благодаря. На първо място ще благодаря на докладчицата. Имахме само една среща на докладците в Сянка, но все пак тя показа колко отворена към другите идеи, предложенията на колегите, както и желанието да се постигнат компромиси, за да може всички да споделят с нея този доклад. Конструктивен бе подхода и надявам се на втората среща да стигнем до споразумение по въпроси, които бяха малко по-трънливи и по които имаше повече дебат. Смятам, че е много важно това, което трябва да каже нашата комисия по транспорт. Проблема на Алпите е, че все по-малко хора живеят там. Има обезнаселяване. От друга страна не бива да забравяме, че трябва да има и развитие. Посредством своите изменения посочих, че е необходимо Конвенцията за Алпите да бъде спомената, както и съответните протоколи за прилагането в сферата на туризма и транспорта. Трябва да се има предвид обаче какви са ограниченията от чисто териториален план. Развитието трябва да взема предвид алпийското развитие, т.е. развитието на самите Алпи, а не на градовете в Алпите. Не бива да забравяме и инструментите, посредством които може да се стигне т.е. отделните е, връзки, инфраструктурните връзки, е, технологичните връзки. Е, много ми хареса, че в е, встъпителните думи днес се спомена туризма. Изключително важно за развитието, особено в борбата срещу сезонността, тъй като чисто устойчиво погледнато това е голям проблем за економиката – Що се отнася до мрежите ТНТ, Алпийския регион е много инфраструктурно застроен. Има много мрежи. Но е задължително и да има такива, ако искаме транспорт. Нужно е да има свързаност, за да може хората да останат да живеят в планината. За да могат да останат да живеят там, трябва да могат да стигнат до работата си по един бърз, сигурен и ефикасен начин. В същото време, посредством тази свързаност, трябва да развием възможността за а, работа от нов тип, т.е. без пътуване, телеработа. Благодаря. Благодаря. Е, Роберт Силе? Не. Госпожа Пимпилбао. Благодаря, госпожо председател. Не, господин председател. Искам да благодаря и на докладчицата. Тя бе много конструктивна в своята нагласа. Имахме вече едно заседание. 20 изменения бяха предложени и по някои от тях успяхме да се споразумаем. Ние виждаме нашите изменения отразени в тези компромиси. Ролята на информационните и комуникационни технологии трябва да бъде подчертана, защото тя е важна за взаимната съвместимост на всички нива, включително и на цифровото ниво. Освен това, смятаме, че за региона е важно да бъдат въведени и високите технологии – е, това е важно за сектора на образованието, сектора на социалните услуги. Така ще може да предоставим на хората висококачествени работни места, да ги обучим, да ги образоваме и по този начин ще успеем да постигнем целта за увеличаване на населението в малко населените планински региони. Още преди години започнахме да преразглеждаме основните европейски проекти и ясно казахме какви са дефицитите в тези проекти. Имаше доста дефицити, които пречат на постигане на една европейска, истинска европейска интеграция. Те мрежите са ключов момент тук. И ключов момент, ключова роля ще играе инструмента за свързване на Европа. Това е нашият подход за планинските региони в Алпите. Освен това, трябва да вземем предвид и търговските споразумения с трети страни. Мисля, че може да подкрепим като цяло предложението. Госпожа Келен. Благодаря. Аз също искам да благодаря на докладчицата. Искам да благодаря и на докладчиците в Сянка. Съвсем накратко, наистина има нужда от една обща стратегия за региона, защото регионът е много голям и трябва да се вземат предвид както нуждите на туризма, така и нуждите на екологията. Освен това, трябва да насочим вниманието си и върху нуждите на транспорта. Инвестициите през следващите години ще бъдат особено големи и това означава, че капиталът ще трябва да се използва възможно най-ефективно. Трябва да, той да се използва умно, разумно и в съответствие с нуждите на гражданите в региони. Благодаря. Мари Кристин Рутю. Euh, Благодаря, ние подахме едно изменение е, за тунела Лион Торино. Е, което споменах на последната, на последната среща на докладчите в Сянка и също така подадох едно изменение за така наречения бе, бял дом. Кит Тейлър. Благодаря. Аз а, говоря от името на Дабъл който не може да присъства днес. Е, според него повечето от измененията са добри и може да ги приемем. Важно за нас е, е да, да вземем предвид протоколите за туризма и за транспорта. Конвенцията за Алпите е, трябва да бъде спомената. Тя е ратифицирана от Европейския съюз и от всички съответно засегнати е, държави. Сега, що се отнася до големите тунели, тези проекти трябва да са ясно упоменати в доклада и Брена и, Брена и Леон и Торино, тези проекти трябва да са упоменати в негативна светлина. Освен това, бизнесът трябва да бъде поощрен за Алпийския регион. Това е мнението на моя колега. Следващият оратор. Благодаря, господин председател. Според мен регионът е, има нужда от нов импулс, импулс в, по отношение на заетостта, по отношение на опазването на околната среда. Е, потенциалът тук е огромен, но за мен са особено важни отдалечените райони и селско-стопанските региони. там населението намалява за сметка на урбанизираните зони. И това не е добър баланс. Според мен е важно да се изправим през тези предизвикателства – Мобилността е важна тук. Мобилността към планинските региони. Затова инфраструктурата е изключително важна. И също така не бива да, разбравя, да забравяме удобните връзки, за да могат хората да имат добро качество на живота. Благодаря от Генерална дирекция Регио Флориан Рамас. Благодаря. Благодаря от името на комисията. Благодаря на докладчицата. Благодаря и на комисията за това, че се занимава с стратегията за макрорегиона Алпите. Наистина важно е транспортът и туризмът да бъдат правилно осветлени тяхното значение за региона. Искам да се спре на някои точки, които вече бяха засегнати днес. От една страна, искам да подчертая отново факта, че стратегията се основава на волята на регионите и държавите членки. Регионите искаха именно да има такава стратегия и смятам, че не бива да забравяме този факт. Стратегията не беше наложена от европейските институции. Напротив, подходът беше отдолу нагоре. И този подход е отразен още в самото начало на проектите. Освен това, характер, характерно за тази стратегия е, че за първи път се вземат предвид въпроси от географско естество – Вземат се предвид нуждите на планинските, високопланинските региони и на урбанизираните региони. Това също не бива да се забравя. когато говорим за тази стратегия. Тоест не става дума само за урбанизираните е, региони, за преталпийските региони, за високопланинските региони. Не става дума за ползите от тази стратегия на всички жители, на всички региони. И затова тук конвенцията за Алпите е важна. Конвенцията за Алпите бе вече спомената днес. Ние ще споменем тази конвенция в доклада. Тя е, има силата на обвързващ договор. И на последно място, това е въпросът за финансирането. Бе е споменато днес в дискусията няколко пъти въпроса за финансирането. Няма да има нов фонд за финансиране на стратегията. Ето защо е важно съществуващите финансови средства да се използват по такъв начин, че целите на стратегията да бъдат постигнати. От една страна имаме фонда за стратегически инвестиции – фонд плана Юнкер, но също така ще имаме и допълнителни фондове, допълнителни средства от Европейския съюз, фонда за регионалното развитие, средства от инструмента за свързване на Европа. Всички тези инструменти ще бъдат използвани и мисля, че те трябва да бъдат използвани разумно. защото следващата многогодишна финансова рамка, преговорите по нея скоро ще започнат и в тези преговори е, стратегията за Алпите трябва да бъде отразена. От, в този смисъл искам да благодаря на Европейския парламент и се надявам предложенията на Комисията по транспорта да бъдат отразени в доклада на, гос... в доклада на докладчицата. Благодаря. Роза Дамато от името на докладчицата. Е, Мога само да благодаря на колегите от името на колегата Юто за предложенията. Тя ще вземе предвид казаното от вас. На 12 май ще може да го обсъдите на заседанието на докладците в Сянка. Благодаря на всички. Благодаря. Край на 24 май ще гласуваме доклада в нашата комисия. Por hacer una pequeña corrección, porque al final de mi intervención eh, me he referido a la estrategia para la comunidad andina, quizá... Само едно, една кратка корекция. Аз говорих за региона на Андите, но аз имах предвид Алпийския регион – не региона на Андите. Извинявайте, направих грешка. Да, да, всичко е ясно, разбрахме грешката. Председателят благодаря. С това приключваме засед... публичното заседание. Правим кратка пауза и продължаваме при закрити врата. Там ще чуем преглед за работата по тристранните срещи. Колегите могат да останат, но всички колеги, които нямат право да присъстват на закритото заседание, моля да напуснат.